Hello, hello. Проба, проба. Да, сега е наред. Здравейте, колеги, след кратката обедна почивка бих искал да ви приветствам госпожа Бенковска, комисар за вътрешния пазар. Извиняваме се на своите слушатели. Преводачите прекъсват за кратко превода за едно съобщение. Както вероятно знаете, трудовия спор между преводачите и ръководство на парламента тече вече трета седмица. Независимо от многобройните отстъпки, направени от страна на преводачите, ръководството все още не е направило какъвто и да било опит да влезе във връзка с нас, за да разреши спора. Преводачите от няколко преводачески кабини на настоящото заседание са мобилизирани, т.е. лишени са от правото си да стъчкуват. За да проявим своята солидарност и убедени в това, че се нарушават правата на преводачите, както и се упражнява дискриминация срещу някои европейски езици и членове на парламента, доколкото те биха били лишени от превод, останалите кабини приемат да работят без прекъсване, наред с мобилизираните си колеги, както е по програма днес. Наред с това, със съжаление ви съобщаваме, че няма да бъдем в състояние да работим извънредно след официално обявение, крайен час на днешното заседание, поради което преводът ще бъде приустановен в 18.30. А сега да продължим с думите на председателя. и космическата програма, което е нов елемент, който особено ме радва. Та, значи три въпроса. Е много важно да бъдем информирани от вас, госпожо комисар, не само що се отнася до финансирането за следващите няколко години, а и за това как гледате вие на шансовете, на перспективите, които се разкриват пред малките и средни предприятия, промишлените отрасли и космическата програма на Европейския съюз през следващото десетилетие. така, госпожо комисар, давам ви думата. Благодаря, господин председател госпожи и господа депутати. Благодаря ви за поканата. Знам, че е, усърдно работите по следващата многогодишна финансова рамка в е, частите, които попадат в правомощията на вашата комисия. Аз е, подробно ще спра вниманието ви на програмата за отбраната, космическите изследвания и единия пазар – но бих искал да започна с няколко по-общи съображения. Тъй като, както знаете, е, всяка бюджетна процедура е тежка. Е, тази, която ни предстои обаче, се оказва още по-тежка. От една страна, знаете, е, ще трябва да поемем значителен недостиг на приходи в бюджета поради изхода на Великобритания, а от друга страна е, все повече и повече изисквания е, за разходи е, възникват в областта на миграционната политика, знаете, сигурността и отбраната. Европейската комисия съзнателно и целенасочено съсредоточава вниманието си върху програмите е, върху съдържанието на дейността, а не толкова върху конкретните разходни разчети. Преди което аз ще спра и вниманието ви на, на космическите изследвания, на отбраната и на програмата за единия пазар. Защо? В, в отбранителната област не започваме от нула. Знаете, през последните няколко години постигнахме значителен напредък е, в областта на отбранителното сътрудничество, особено е, по линия на, на промишления комплекс. Знаете, той попада в моя ресор. 19 е, е, милиарда евро, знаете, са отделени за отбранителни изследвания за тригодишен период. Е, а до сега фактически миналата година през месец юни внесохме предложението си за Европейската програма за промишлено отбранителния комплекс за последните две години от сегашния програмен период 19-20 година. И доколкото разбирам, днес сте гласували, приели сте, е, така че имаме политическото съгласие, въпросът е приключен, можем да започнем работа. Много съм благодарен на вашата комисия за оказваната подкрепа на докладчиците, на докладчиците в Сянка всички те е, е, ни съдействаха е, много в отношенията с, парла... с съвета. Що се отнася до следващия бюджет, разрастваме инициативата, повишаваме степента на амбиция. Миналата седмица представихме Европейски фонд за отбраната с, на обща стойност 13 милиарда евро което 6 пъти превишава финансирането на двете отбранителни програми по сегашната многогодишна финансова рамка. Всичко това, разбира се, е договорено. Ние не, не както казах, не започваме от нулата. Има натрупан опит, има и реализирани резултати. И това предложение, наред с новата бюджетна статия, комисията е, предлага нова, нова статия, фактически нов раздел – по европейския бюджет за до година, сигурност и отбрана, на обща стоеност 6,5 е милиарда за така наречената военна мобилност. Смятаме, обезпечаваме в достатъчна степен финансово-политическия дневен ред в областта на отбраната. По този начин Европейския съюз ще се нареди на четвърто място по капиталовложение в отбраната в Европа. Парите ще бъдат насочени към отбранителното сътрудничество, отново подчертавам нещо, което вероятно вече сте чули от мен. Ние ще е, обхванем целия е, цикъл от е, изследователска и развойна дейност до реална отбранителна способност. Първо 4,1 милиарда евро за научни изследвания в областта на отбраната сме заделили. Важно е да се подчертае, че в тази част – от програмата проектите ще бъдат финансирани изцяло, 100% от европейския бюджет. Целта е да запълним е, технологичната празнота, която се наблюдава в Европа. Втората част 8,9 милиарда евро е, отбранителни способности – като тук ще се покриват 20% от разходите за разработка на прототипите. Тоест държавите членки ще трябва да поемат 80% от своите бюджетни средства. Друг, други основни елементи, 5% от бюджета отива за така наречените нарушаващи статуквото технологии ще се искат е, проекти внесени от не по-малко от три е, търговски дружества от различни държави членки и ще се финансират само нези, е, разработка на тези прототипи, за които държавите членки се ангажират съвместно да развият крайния продукт, да се стигне до крайен продукт. Ще има възможност за възлагане по търговски начин на, на поръчки е, също. Ще стимулираме в това отношение малки и средни и средно, средно капитализирани, понеже те са доста в отбраната предприятия. Презграничния аспект тук също ще е особено важен, т.е. ще отдаваме предпочитание на, на такива малки, средни и презгранични отношения. Целта е да е, развием, да, да стимулираме европейските производствени вериги. И това е, не е фонд за отделни дружества, а за всички държави членки, малки и големи и, и търговски дружества от различни държави членки. По най-спорния е, въпрос накрая критериите за подбор т.е. кой ще получи достъп до фонда. Опираме се на споразумението, което бе постигнато с парламента и съвета. Работата по това споразумение с парламента и съвета продължи доста дълго. Резултатът е балансиран. Не, не, не се възпрепятства и по-широко сътрудничество, например, в рамките на НАТО, но в същото време се опазват интересите на Съюза и неговата сигурност. Така че разчитам на вашата комисия да подкрепи амбициозните предложения на Европейската комисия. Готова съм от днес да започнем работа с новия екип за водене на преговорите от ваша страна. На ваше разположение съм. По втория въпрос, е, изключително важното направление на космическите изследвания, преди две седмици Европейската комисия предложи космическа програма на общо стоеност 16 милиарда евро. Както знаете, преди няколко месеца, година и половина всъщност, е, излязохме с космическа стратегия. И сега реализираме амбициозните намерения на, на стратегията под формата на много конкретни предложения, така че Европейският съюз да остане световен лидер. 16 милиарда е сериозна сума и се борихме за това, не беше лесно. И разбира се, тук не, не, не се включват все още всички средства насочени към космическите изследвания, но нарастването е значително в сравнение с сегашния бюджет и това е сериозно постижение. Имаме основание да се гордеем, смятам, с това, което сме постигнали в областта на космическите изследвания. Това са, това са е, по същество постижения на Европейския съюз, а не на отделни държави членки. Е, имаме е, различни, различни програми, Галилео, Коперник, и всички програми се движат в срок и в рамките на бюджетните сметки, важно да се подчертае, за следващите няколко години предложението ни е повече от ясно. Приемственост, е, еволюция и адаптация. Що се отнася до приемствеността, главната цел е да се запази и усъвремени е, структурата. Е, Галилео Коперник и Егнос. Е, за Галилео и Егнос сме предвиждали 9,70, са предвидели 9,7 милиарда, за да подготвим второто поколение на системата. Целта ни е да дадем на Европейския съюз конкурентно предимство, например за обезпечаване на автономните пътни превозни средства, и разбира се за сигурността и отбраната. За Коперник 5,8 милиарда, тъй като това е най-съвременната, най-напредналата е, система за геонаблюдение. Целта е да запазим капацитета на Европейския съюз за е, е, геонаблюдения. Е, отново с е, отношение към сигурността и изменението на климат. И отново тук бих искала да подчертая, че данните, събирани по линия на коперност, ще се предоставят все така широко и безплатно. Е важно да се каже, всички наши заинтересовани търговски дружества трябва да знаят, че достъпът до данните от Коперник е безплатен безпрепятствен. По-нататък по, по е, линия на космическите изследвания трябва да се адаптираме към новата реалност. Е, космическите изследвания следва да заемат своето място е, с принос за сигурността. Имаме отделна бюджетна линия, бюджетен ред на 5 милиона евро за тази цел. Сега, разбира се, не можем да имаме европейска е, космическа политика, без да осигурим е, автономен достъп до космическото пространство. Тоест, е, има отделна програма за ракети-носители с дългосрочна перспектива за а, ракета-носител Ариана, например. Ариана 6. А по хоризонт се надяваме да започнем съвместен инвестиционен проект, партньорски отношения с насоченост към най-новите нарушаващи статуквото технологии. Смятаме да подкрепяме и съответните стартиращи търговски дружества. Предлагаме също така известни корекции на структурата на управление. Европейската комисия, държавите членки Европейската космическа агенция е, в, в Прага, важно е да се каже, тя ще бъде преименована на Европейска агенция за космически програми. Ние не променяме равновесието на, на правомощията, не отнемаме правомощия от когото и да било. Европейската космическа агенция ще остане все така главен участник в изпълнението на космическата програма. Програмата в Прага ще запази своята дейност, но разбира се, тя ще играе и по-силна роля, особено в сигурността. Значи тук не можем да говорим за революция в никакъв случай, а за еволюция, за естествено развитие. И се надявам да ни подкрепите що се отнася до космическата програма, и като съдържание, и като бюджетни средства, тя е изключително важна. И извиняйте, че ви отнемам вече доста време, но, но още, още с едно нещо трябва да ви занимая, не на последно място, а програмата за единния пазар. Една от а, полуките към 25-та годишнина от създаването на единния пазар е, че е, че за обезпечаването на единия пазар не се иска чак толкова нормативна уредба, а реалното прилагане е, на, на действащите актове. Разпространяването на информация, на, на практически консултации за малките и средни предприятия. Ние въведахме съвсем наскоро нова програма за единия пазар с, с нов формат, обхващаща широка гама от дейности е, с общ бюджет от 4 милиарда евро. В сърцевината и разбира се ще бъде подкрепата за стартиращите и малките и средни предприятия, е, доразвивайки постигнатите успехи в рамките на Косме. Е, Enterprise Europe също, знаете, мрежата, която ще обогати гамата от услуги, които предоставя ще работим и по усъвършенстване на пазарните е, инструменти, е, примерно по наблюдението на пазара, особено за автомобилите, за моторните превозни средства, за продуктовата безопасност. Е, ще обезпечаваме, в това число финансово, разпространяването на информация за единния пазар чрез единен портал за достъп, например, към единния пазар, информационен портал – е, ще се финансира и неща, за които не се говори чак толкова много, но е, тук попадат стандартизацията, наблюдението на финансовите услуги, защита на потребителите. И всичко това попада в програмата за единия пазар на обща стоеност 4 милиарда евро. Е, благодаря ви за вниманието. Благодаря, че ми слушахте така търпеливо. Благодаря ви, госпожо комисар. И е, сега е, да проведем с разисквания, колеги. Господин Краснодепски е нашият докладчик по отбранителната програма. Моля ви, колега, да вземете думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, казахте, че можем да сътрудничим по този въпрос. В началото искам да кажа, че предложението на комисията е добро. Виждам обаче, че комисията наистина е взела предвид предложенията на парламента, правени неведнъж, и ще ги защитава в рамките на тристранните разговори по тази програма за отбрана. Мисля, че това е един проект, в който ще трябва да се ангажират всички. Държавите членки, например, ще трябва да дадат възможност за изява на малките и средните предприятия. И е много важно да се отбележи, че трябва да работим за интересите на европейските компании, а не на компаниите от трети страни. Искам да приканя различните министерства, включително Министерствата на вътрешните работи, да участват. Виждате, че има много партньори, които са предвидени. Това е добре. Има обаче и минуси. На първо място, един голям минус е, че много бързаме. Мисля, че би трябвало да вървим стъпка по стъпка и да видим с какъв опит ще се здобием по отношение на тази програма. По отношение на програмата за отбрана, позната като ЕДП, е много трудно да се променят нещата в средата на процеса. Мисля, че няма достатъчно яснота. Един друг минус е свързан с нивото на финансиране. 60% предлагате вие. Не мисля, че това е достатъчно. Всъщност е, става дума за огромни проекти и онова, което предвиждате вие, може в крайна сметка да отблъсне желаящите предприятията. На следващо място – Нещо, което може би ще се обсъжда много от тук нататък. Администрирането на проектите, участието на държавите членки в този процес. Имаме процедурата по комитология, имаме процедурата на съвместно взимане на решение. Не знам дали всичко това ще проработи. Тук има много въпроси. Искам да попитам защо сте избрали тази процедура? Не може ли да изчакаме първо да видим как е, ще проработи този фонд за отбрана и за промишлено развитие, ЕДИДП? На следващо място – По отношение на свободната търговия. Защо не работите в тази посока и защо не развиете възможностите за сътрудничество с програми като Invest EU, например, както и програмата Хоризонт? Какви са възможностите за синергия и къде можем да загубим, ако нямаме синергия. Благодаря. Това беше нашия докладчик. Сега ще дам думата и на докладчиците в сянка от името на НП. Госпожа Гростет. Excusez-moi, n'ai pas entendu. Е, извинявайте, не си чух името. Е, Госпожо комисар, първо, благодаря ви за това, че се озовахте на нашата покана. Много е важно да, да го разговаряме с вас по, по, по сериозни, важни въпроси. Възползвам се също така от възможността да ви благодаря за помощта, която ни оказвате от името на е, комисията във всички наши усилия до сега при крайно съкратени срокове, за да се стигне до споразумение е, за Европейския фонд за отбраната в рамките на трилог. Безценна беше вашата помощ. Значи сега 13 милиарда е, за отбраната, е, за сериозно засилване на европейския подход в областта на отбранителната промишленост. Това отговаря на очакванията на нашите съграждани, но и на необходимостта от по-висока степен на бюджетна ефикасност. Но при това знаем, че Държавите членки са склонни по-скоро да предпочитат междуправителствения подход в случая, за сметка на общностния. И вие е, е, какво смятате да направите, за да гарантирате именно общностен подход към управлението на фонда? Въпрос съществен за, за управлението и как е, ще стимулирате държавите членки да изпълнят, да, да се приобщят към финансирането, към финансираното от фонда. Що се отнася до космическото пространство, разбира се, Европейския съюз следва да бъде космическа сила, но аз все пак съм до някъде разочарована. Е, първо, е, що се отнася до подкрепата за проект за изграждане на защитени е, съобщителни връзки между правителствата на държавите членки. 250 милиона, нещо такова е доста слабо бюджетно финансиране, сравнявайки се най-малко с съответните американски програми. Би трябвало този бюджет да бъде, да бъде и увеличен. И що се отнася до достъпа до космическото пространство, е, необходимо е комисията да, да обедини институционалните потребности и изисквания, да насочи всичко в една посока, и като заетост, и като економия от мащаба, и като стратегическа е, насоченост. Смята ли комисията следователно да иска обединяване институционално, специално, що се отнася до ракетите носители? Благодаря. Благодаря. Господин Рике е нашия докладчик в сянка от името на АЛДЕ по програмата за отбрана. Euh, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви за, за вашето експозе. Що се отнася до Европейския отбранителен фонд, и няма да се връщам на споровете, които текоха доста време, но що се отнася до новото предложение, което продължава първоначалните действия в тази посока. В тази връзка, т.е. имам да ви задам три въпроса. Първо, въвеждането на изпълнителна агенция за управлението на фонда. Това ще доведе ли до изменение на правомощията на Европейската междуправителствена агенция за отбраната? Ще, ще по някакъв начин ще иземе ли правомощия на тази агенция? Ще, ще я замени ли? Втори въпрос, колегата току-що го засегна също. Смятам, че имаме основания предвид неотложния характер. Значи имаме една последователност, една приемственост между предварителни мерки, след това е, окончателни решения е, освояване на средствата и съответно трябва да се оценят резултатите. Какви са резултатите от е, изпълнението за първите две години на плана? Е, и имайки предвид това, дали ще бъде възможно изобщо да се предвиди средносрочен преглед на следващия, в рамките на следващия програмен период. И накрая, как гледате вие на, на взаимовръзката, нормативна, финансова между 6,5 милиарда за е, военна мобилност в рамките на свързана Европа, от една страна, и Европейския отбранителен фонд. Тематично нещата не могат да бъдат разделени, мисля аз. Е, напротив, би трябвало да бъдат обединени и тези 6,5 милиарда по свързана Европа са сериозна сума. И накрая, що се отнася до космоса, бих искал да ви е, поздравя за позицията на, на комисията, специално по Галилей, по Коперник, е, имайки предвид още повече неспособността на държавите членки да се справят с възложените им задачи. Но, говоря за носителите, за ракетите носители, достъпа до космическото пространство е предмет на суверенитет. Е, е, знаете, има различни интереси вече, които навлизат в тази област от различни страни и е, от частния сектор, не само американците, китайците също. И отново, подхващам казаното от колегата Гростет, не би ли трябвало да се обединят усилията на едно място по отношение на ракетите носители? Благодаря. Благодаря. Извинявам се ем, на колегата Мартан, тъй като той е докладчик в сянка по отбранителната програма. Заповядайте. Но не се, извинявайте, господин председател. Аз нямам никакви съмнения, но все пак, като говорим за докладчик в сянка, аз поне физически далеч не съм в сянка, добре съм осветен в тази зала. И държа да подчертая вече по същество тук, че изразявам подкрепа за каузата на нашите, на преводачите в Европейския парламент и категорично възразявам срещу мерките, които се предприемат срещу тях, това число мобилизирането на някои кабини и решаването им на, от правото на стачка. Сега, що се отнася до доклада, до, до това, за което говорим, доказаното от колегата Гростет, чудесно, но аз си позволявам да повторя въпроса. Госпожа Бенковска го засегна за критериите за подбор, за допустимост. В някои а, а, държави членки а, има традиционни отношения с нечленуващи в Европейския съюз държави. И аз се отнасям с сериозна чувствителност а, а, към това. А, би трябвало някакси херметически да се очертаят имащите право на, на такива европейски средства, за да не изтекат бюджетните средства е, извън Европейския съюз. Сега, какво правим на второ място за износа? Не може да имаме е, е, военно-промишлена политика без търговска политика, без, без износ. И, и не само аз задавам този въпрос, колегите, другите колеги в Сянка също, също питат. Не би ли било уместно да направим един списък на държавите, с които бихме могли да поддържаме търговски отношения в е, военно-промишлената област и с кои не, независимо от мотивите за това. Е, е нали, нали, примерно, когато говорим за морал в това отношение, роботизираните убийци нали, не са елементарно конвенционално оръжие и трябва да се внимава на кого се продават. По-нататък за общностното управление на фонда. Каква е целта? Според мен да се стигне в край на кращата до обща европейска отбрана. И в такъв случай, защо да не се възложи на Европейския отбранителен фонд да финансира обновяването на въоръженията, с които разполагат европейските държави членки, вместо те да бъдат пращани на произвола на други е, финансови източници и е, средства на е, източници на доставка. И, примерно, ако говорим за критерии за подбор, за финансирането, получателите на европейски бюджетни средства би следвало да снабдяват с крайния продукт преди всичко европейските потребители. И накрая, давам си сметка, че ще ви задам въпрос, който попада извън периметъра на вашите правомощия, а и на моите. Но не мога да не кажа, че е, европейският е, пазар е, се обръща срещу самите нас, доколкото възпрепятства европейските търговски дружества да, да, да, да, да се отказват от световните си търговски финансови възможности, предвид правилото за 30% съучастие. Би трябвало да се промени всичко това и да се даде възможност на европейската промишленост да даде отпор на гиганти, като примерно китайските железници и какви ли не други мастодонти от Америка и откъде ли не. Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик Сянка по програмата за отбрана госпожа Лешевалиер. Тя се изказва от името на НСЕ и след това ще преминем към другите програми. Но в началото обсъждаме програмата за отбрана. Madame le commissaire, nous partageons la volonté de Госпожо комисар, ние споделяме целта да се постигне оперативна съвместимост между въоръжените сили на европейски държави членки, да се намали зависимостта от американските отбранителни способности и да се навакса пропуснатото. Но всичко това трябва да става в контекста на сътрудничество между свободни суверени държави, не като се върви към общоевропейска отбрана. Е, понеже комисията всъщност тук е, се опитва да постигне една взаимообвързана взаимозависимост между, държавни, между отделните националните военно-промишлени комплекси, нещо с което не можем да се съгласим. Е, председателя на комисията Юнкер говори за неизбежна перспектива отбраната да се превърне в общоевропейска компетентност. Не можем да си правим иллюзии за това. И на една военно-промишлена политика е, би следвало да даде възможност за научно-технически прогрес и свободно междудържавно сътрудничество в областта на отбраната. Тук отново се прави опит е, да се разширят правомощията на комисията по линия на, бю... на европейския бюджет е, и в ущърп на суверенитета на държавите членки. А от друга страна, няма никаква гаранция, че бюджетните средства, с които ще, разпоре... ще се разпорежда Европейската комисия, няма да стигнат в е, до, до, джобовете на интереси на, на дружества извън Европейския съюз. По отношение на космическите изследвания, трябва да кажа, че съм удовлетворена, че се нагърбвате с изключително важни стратегически мерки. Но в същото време вие не предлагате решения и е, е, е, финансово обезпечаване за оцеляването на на този стратегически сектор, който е жертва на все по-ожесточена и нелоялна конкуренция. Вие предлагате само създаването на поредната агенция, която още повече ще усложни устройството и процеса на вземане на решение. А това, което искат а, е, а, е, промишлените среди, в това число нези, които се занимават с Ариана, е повече защита, повече протекционизъм, край на краща и по-голяма солидарност между държавите членки. От една страна се въвежда задължението а, а, да, да, да, да се използва е, е, е, европейска мрежа, системата Галилей за всички системи, които се реализират на, на, на европейска територия, нали, да се използва геолокализационната система, което не е редно. Благодаря. Благодаря. Вие много гладко преминахте още към космическата програма. Сега ще започнем с нея. Нашия докладчик в сянка от името на ЕКР е господин Тушеновски. Eh, благодаря. Уважаема госпожо комисар, благодаря ви за това, че представихте финансовата рамка и говорихте за вашата идея как да се финансира космическата програма, която е една от унези, които покриват всички държави членки. Държавите членки не могат да се справят сами. Всеки би трябвало да участва. Когато погледна проекто бюджета, за който говорите, радвам се, че по отношение на Галилео и Коперник се предвижда увеличение, което демонстрира важността на тази космическа програма. Тя може да спомогне за една засилена стопанска дейност в Европа. Опитах се да получа малко повече информация. Не успях обаче. Затова имам един въпрос. Агенцията става все по-важна. Вие искате да я преименувате. Добра идея, тъй като самата агенция страда от липса на средства. Има все повече и повече изисквания спрямо нея, задачи, които и се възлагат. Съответно, тя има нужда от много повече персонал. Предвиждате ли да увеличите персонала и средствата за тази агенция? Тъй като противен случай тя би се превърнала в спънка пред растежа. Благодаря. И третата тема, за която говори комисаря, новата програма за единния пазар, насочена най-вече към МСП. Тук имаме докладчик в сянка от името на НП по този въпрос. Това е господин Пао Рюбик. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich glaube, für uns ist es Благодаря. Мисля, че е много важно да осъзнаем, че силата на Европа се крие в това, доколко тя подкрепя своите малки и средни предприятия. Всички знаем, че веригата на стойността е единствения начин да имаме истински данъчни приходи и съответно да имаме една истински социална Европа. Това е нещо, което би трябвало да подкрепим като стратегия. Мисля, че програмата за малките и средните предприятия е свързана с много предизвикателства. От една страна искаме да подкрепим дружествата, които имат добри идеи, за да може те да действат не само на европейските пазари, но и в целия свят. Тези дружества трябва да могат да създават работни места навсякъде в Европа и най-вече където има голяма а, младежка безработица. Мисля, че програмата, позната като Косме, може да играе важна роля в това отношение. Отбранителният фонд също е важен. Малките и средните предприятия могат да изиграят важна роля по отношение на Галилео, по отношение на Коперник. Имаме възможност да се върнем на лидерското място в тази област, защото ние бяхме лидери в продължение на много години. Сега, ако погледнем случващото се обаче, виждаме, че е изключително важно да е, укрепим капацитета, с който разполагаме. Мисля, че най-вече в така наречените нови държави членки имаме много възможности те винаги са разполагали с качествено техническо инженерно образование. Съответно, при тях има много възможности. Разбрахме, че президента Тръмп планира военни сили за космоса. Ще трябва съответно да реагираме на тези планове и ще трябва да видим какво може да се направи, за да се защитят спътниковите системи, системите за контрол в космоса, да се защитят от разрушаване и така нататък. Ако искаме да останем лидери, трябва да се постараем много повече. Затова аз бих ви приканил да разглеждате МСП не само по отношение на бюджета за 2019 година, а в рамките на цялата многогодишна финансова програма. Обръщам се и към господин Бузък. Говорим за индустрия, научна дейност. Много е важно да работим активно. Благодаря за това изказване, казва председателя. Някой друг иска ли да каже нещо? Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Ще благодаря първо за представянето на различните програми, които представляват много добра основа за нашата дискусия. Имам два въпроса и ще се концентрирам върху програмата за космоса и най-вече структурата за управление. Вие посочихте, че има най-различни организации и институции, които управляват програмата за космоса и малко се получава а, объркване. Frontex участва ЕМС и други организации или агенции. Е хубаво да се структурира управлението, така че да е по-ясно кой за какво отговаря как изглежда конкретно планирането, що се отнася до новата агенция за космоса, ще бъдат ще бъдат ли привлечени, други капаци... Е, ще бъдат ли привлечени капацитети от други агенции? Как ще изглеждат нещата между ЕСА и другите агенции? Как планирате нещата? Как трябва всичко, как според вас всичко ще функционира на практика? В момента е трудно да се прецени. Следващия въпрос е свързан с синергиите и ам, тяхното въздействие върху граждански, върху програмите за ам, които имат пряко въздействие върху гражданите. Много повече а, трябва да се знае за този сегмент, а, за да бъде включен в МФР. Благодаря ви. Very much, colleague. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Нека да продължа започнатото от госпожа Ниблер. Аз лично смятам, че би било много добре да насърчим нашата космическа стратегия чрез реклама да запознаем младите хора в Европа с нея. Нека да погледнем какво прави Китай. Нашата стратегия би трябвало да стане всеизвестна, защото това би помогнало на цялостната промишленост. Що се отнася до новата програма за единия пазар и за малките и средните предприятия, искам да кажа следното. През последните 10-15 години нашата програма Косме се радваше на голяма стабилност. Нашите малки и средни предприятия знаеха много добре какво се предвижда за тях, какво ги очаква. Сега обаче подхода е нов. Затова няколко съвета, ако може, госпожо комисар. Нашите милиони МСП ни питат е, какво могат да очакват, как ще се финансира програмата. В миналото им беше лесно. Знаем че имаше 10, 20, 50 души заети в подобни компании и тези хора можеха да изготвят нови проекти, с които да кандидатстват за финансиране. Сега обаче нещата се осложняват, затова искам да попитам какво да очакваме от тези така наречени нови начини за финансиране. Би било много полезно за МСП да чуем това. Други въпроси няма, затова ви давам думата, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички бележки. Мисля, че като цяло вие се отнасяте положително. Имате естествено и някои тревоги. Аз естествено говорих много общо. Когато говорих за космоса, стъпих на това, което сме обсъждали преди чух онова, което ми казахте. Съвсем скоро ще говорим отделно по въпроса за бюджета и аз съм готова да обсъждам с вас проекта на бюджет. Няколко въпроса имаше свързани с скоростта. Защо действаме толкова бързо? Всъщност, по време на предишния си мандат комисията също искаше да започне работа от първата година, в която се прилага новата МФР, т.е. от 1 януари на 2021 година в този конкретен случай. Всички предложения в миналото трябваше да започват от самото начало и ние сега предлагаме всичките да започнат заедно. Това е написано в предложението. Ще има естествено и средносрочен преглед. Ако не работим бързо, по отношение на отбраната, например, няма да можем да я финансираме от следващия бюджет от 2021 година нататък. Знам, че действаме много бързо, нямаме опит, но имаме извлечени полуки от преговорите по програмата. Те бяха много ценни. Ето защо и това бързане. Мисля, че е много важно да сме уточнили средствата преди да започнем МФР и по-добре е така, по-добре да се бърза, отколкото да загубим възможността. По-добре е да планираме предварително, възоснова на информацията, с която разполагаме. Естествено, ще продължим да говорим по програмите и ще обсъждаме връзката между тях в рамките на следващата многогодишна финансова програма. Що се отнася до фонда за отбрана, ще видим какво ще ни предложат държавите членки и като средства. Това е една съвсем нова програма за всички. Държавите членки и дружествата трябва да се адаптират. Ние полагаме всички усилия, за да им помогнем. По отношение на степента на съфинансиране, Господин Краснодемски говори за 60%. Позволете ми да поясня. Ще има пълно финансиране. 100% от финансирането ще бъде преди изготвянето на прототип, 20% за прототипа и 80% след прототипната фаза. Може би оттам стигате до тези 60%. Значи 120-80 за трите фази. Това са процентите. Осъзнавам, че средствата са ограничени. Естествено, те са 6 пъти повече спрямо настоящата МФР за ЕДИДП, но когато говорим за отбрана, това не са неограничени средства. Какво искаме да направим с тях? Да имаме сътрудничество, да имаме ефективност, да имаме иновации и технологии на иновациите. Това са трите основни жалона. Мисля, че индустрията е доволна. Дори тези 20% за прототипната фаза също са нещо, което радва индустрията. 13 милиарда евро и 900 сега, като ги сравним, виждате, че разликата е голяма. Участието на държавите членки, първо най-важните неща. Те зачитат правилата на единния пазар. Тук говоря най-вече за директивата за обществените поръчки. Естествено, имаме и споразумение за сигурност с тези държави членки. Знаете за критериите за достъпност. Естествено, държавите членки ще трябва да участват в финансирането. По отношение на проектите по ПЕСКО, ние работим в тясна връзка с Федерика Могерини и с госпожа Булц, комисаря по транспорт, да гарантираме последователността между програмите. Ето защо ние предлагаме 10% повече като ставка на съфинансиране, когато говорим за проекти по ПЕСКО. Целта е да имаме още по-големи стимули за проекти в рамката на ПЕСКО. Имаше въпрос от страна на госпожа Гростет дали имаме в действителност общностен подход и защо имаме квалифицирано мнозинство. по причини, които вече изтъкнах. Сътрудничество, ефективност, по-голяма добавена стойност и по-голяма възвръщаемост на публичните средства в Европа. Държавите членки определят приоритетите. Те определят какви да бъдат способностите в рамките на плана за развитие на способности. Тук навлизам в правомощията на госпожа Могерини. Те ще решат за конкретните проекти. Ще има пряко управление на програмата от страна на комисията. Може би сега избързвам, тъй като ще отговоря на някои въпроси малко по-късно. Може би комисията ще оцени проектите, но Решенията ще се вземат от държавите членки. Способностите, приоритетите ще бъдат определени от държавите членки. По този начин ще се опитаме да гарантираме този общностен подход, за който и вие говорихте. По отношение на ролята на Европейската отбранителна агенция. къде ми останаха записките. Ще има едно добро, силно сътрудничество с тази агенция. Тя ще работи, за да помага на държавите членки да определят своите способности и приоритети. Освен това ще действа в качеството си на администрираш програмите. Знаете, че европейските средства винаги се управляват по европейски правила. И ето защо Европейската комисия, не аз самата, а моя наследник, ще носи отговорност за управлението на парите. Вече говорих за средносрочния преглед, дерогациите. Имаше някои много важни въпроси. които обсъдихме надълго и на широко по време на тристранните разговори. Знаете, че винаги съм застъпвала позицията, че това са европейски средства за европейски дружества. Но в сектора това не е чак толкова просто. Има много връзки с трети държави членки. И имаше и много въпроси, които зададоха самите представители на промишлеността. Как да отчетат и връзките, които имат с трети страни. Искаме да благодарим на Европейския парламент. Беше много трудно. 9 часа говорихме точно по този въпрос. Той беше най-проблемният, когато обсъждахме фонда за отбрана и фонда за отбранително индустриално развитие. Тук има няколко неща. Две европейски компании, които не са съвсем под европейски контрол и на второ място компании, които са в Европейския съюз, базирани са в Европейския съюз, но не са под европейски контрол или не са на 100% под европейски контрол. Има три критерия, които трябва да бъдат изпълнени. Сигурност на доставките, на второ място защита на обезпечената информация, И на трето място, правата на интелектуална собственост трябва да останат в Европа. Това са точно същите условия, които трябва да изпълнят националните правителства, когато или кога, които трябва да бъдат изпълнени, когато едно правителство се кани да отвори своята отбранителна индустрия за други участници. Естествено, трябва да се отчете и сътрудничеството с а, страните от НАТО. Има страни в НАТО, които не са европейски, например САЩ и Канада. Миналата седмица участвах на едно заседание, където имаше представители на НАТО и трябваше да обяснявам някои неща на нашите партньори. Всъщност е, предвиждаме това, което се предвижда и за европейски компании на чужди пазари. По отношение на агенцията, имаше няколко въпроса. На първо място искам да го подчертая дебело. Ние не създаваме нова агенция. Определено не създаваме такава. Имаме две институции Европейската космическа агенция и така наречената ГСА в Прага – Пак си загубих бележките. Просто искаме да оптимизираме управлението. Не става дума за нова агенция, не заграбваме правомощия, компетенции. Не, става дума за едно развитие. Всички трябва да се приспособим към новото развитие. Европейската комисия ще има много по-големи отговорности спрямо космическата програма, но нищо повече. Знаем, че има особено <clears throat> голям проблем с оперативните разходи и заплатите в агенцията в Прага. Ние не увеличаваме бюджета на тази агенция, но планираме тази агенция да разполага все пак с повече средства. С други думи, за агенцията в Прага ще има повече средства за оперативни разходи и за заплати. to space, yes. Um, uh... Достъпа до космоса. Искам да съм много ясна и искрена. Това е позицията, която аз взех още от началото на този мандат а именно, че имаме нужда от автономен достъп до космоса. И имаме и член в нашето предложение, отреден на тази тема. Две стъпки са предвидени. Първо, натрупване на търсенето в тази област, Ариан Сикс и Вигаси. Има ground uh, for the adaptation of the ground infrastructure. So it is foreseen in the, in the... Това са носители, наименованията на носители. Господин Мартан, аз почти винаги се съгласявам с вас. Аз бях много ясна, че това са европейски средства за европейски предприятия, за консултиране в областта на пропуските, в областта на технологиите и пропуските, които съществуват. Това не трябва да се прехвърля към трети страни. И ако не сме в съответствие с ако не се действа в съответствие с нашите цели, трябва да изискаме средствата обратно. Това също е въпрос, свързан с нещо друго. Моето лично мнение, че в бъдеще трябва да мислим повече за новите правила за конкуренция – новите правила за конкуренцията, защото те са много важни за това, което говорим сега. Има две изключения с три условия за запазване на технологиите и интелектуалните права и всичко останало, но аз смятам, че правилата за конкуренцията трябва да бъдат обсъдени отново в Европейския съюз за да а, са актуални и да отговаря на тенденциите на световно ниво. В комисията, разбира се, това не е в моя ресор, просто го казвам като предложение. На следващо място. Much... Uh, GovSatcom е част от нашата програма за космоса. Искаме по-силна връзка с отбраната. И има цялостна гъвкавост, свързана с бюджета. Ще има нов ред, отреден на новата ни програма за космоса. Това ще е наред с климата. И частта за сигурността ще е нещо ново в нашата рамка за космоса. moment. I have to find myself in those notes, but I think uh, on governance, uh, I think I said there will be, uh, of course. По управлението казах, че провеждаме много конструктивни дискусии с новата космическа агенция. Те имат нужда от нас и няма нужда от тях. Няма друга институция в Европа с такъв опит, с такива знания, с която да може да ни отползва в бъдеще и да може да освоява средствата ни по програмата, свързана с космоса. Говорим за еволюция, не за революция. Името, може би, на Косме ще бъде променено, но програмата ще си остане същата с бюджет от 1 милиард евро. Е, евро. Общо са 4 милиарда за цялата програма, а за Косме се отрежда 1. На Косме се отрежда 1 милиард. Още от самото начало знаех, че програмата е много важна Това е програма за европейските предприятия и те оцениха много високо. Това не е толкова изтънчена програма, както е Хоризонт 2020 с а, обхващаща научни изследвания и така нататък. Но, а, както казах, програмата ще бъде запазена. Нещо друго, смятам, че това беше. Госпожо комисар, много теми бяха засегнати, много програми са във вашите ръце. Вашата генерална дирекция е много голяма по тази причина. Благодаря ви за подготовката на програмите. Мога ли да се включа още веднъж? Да, разбира се. Спомних си, че имаше а, въпрос за военната мобилност и сътрудничеството между мен и господин Булц. Ние се сътрудничим постоянно. Темата е много важна за Европейската комисия. Получаваме идеи от държавите членки да създадем мрежа за Thank you. Създадем мрежа, която да се използва в европейски мащаб. Благодаря ви за вашата работа и за подготовката на тези важни програми, които се отразяват на реалната ни економика. Стратегиите и програмите за космоса имат реално отражение върху економиката. Благодаря ви, госпожо комисар, още веднъж за това, че бяхте тук сред нас. Ще изготвим докладите си през юли, проекто докладите, както сме обещали. И комисията ИТРЕ е готова да си сътрудничи много тясно с вашата генерална дирекция и лично с вас. Това е от голям интерес за нас. Благодаря ви. Аз очаквам с нетърпение нашето сътрудничество. 8 месеца ни остават за да приключим с преговорите по време на румънското председателство и австрийското председателство, разбира се. Уважаеми приятели, следващата точка е много вълнуваща поне за мен, семинар на тема Брексит и политиката за ИКТ. Това сте го видели, ще ви бъде представено след няколко минути. Имаме тук прекрасни представители на островите, не на британските острови, на островите като цяло. Господин Шон Кели е тук. Мога ли да ви помоля, господин а, ш, м, господин колега, да поемете председателството по тази тема, посветена на Брексит и на политиката на ИКТ. Скъпи Шон, ако мога да те помоля да поемеш председателството, на заседанието за следващия един час. За мен е удоволствие да ви заместя. Okay, ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да заместя нашият изтъ... изтъкнат председател господин Бузек. Аз ще председателствам този семинар на тема Брексит и политиката на ИКТ. Няма как да се избегне Брексит. Е дали в дискусиите си ще стигнем до заключението дали избежен или неизбежен Брекзит е нещо друго. Имаме гости, които ще ви представят а, своите позиции. На всеки ще бъде дадено а, време, около 10 минути, да направят своите представяния и след това ще ще бъдат зададени въпроси. Семинарът ще отнеме около час и половина. Първият оратор е Джей Скот Маркус, който ще ни обясни какво е потенциалното въздействие на Брекзит върху политиката на ИКТ и какви са възможните действия от страна на останалите 27 държави членки. Той работи за мозъчен тръст и работи по въпросите на електронната комуникация. Има редица публикации. Той е много добре квалифициран и ще бъде нашият пръв оратор. Така, Скот Маркус, имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Моите коментари ще ви дадат обща представа и за това, което ще говорят останалите оратори, като ще бъдат представени по-подробни позиции, свързани с инвестициите, изследванията и законодателните разпоредби. Нека да започна направо. Въздействието на Брекзит върху Европейския съюз ще се усети през март 2019. Въздействието ще е значително и ще се усети в смисъл, че въздействието ще е по-голямо върху Обединеното кралство и по-малко върху останалите 27 държави членки. Това въздействие ще се отрази по три различни начина. Първо ще се намалят контактите, връзките между научните сътрудници и тези, които работят в областта на иновациите, като ще се е, намалят и връзките между самите политици и законодатели. На следващо място ще има загуби за економиките. Аз ще се спра на отделните въпроси, като разглеждам отделните слайдове. Формата, която ще възприеме Брекзит, ще определи до голяма степен въздействието върху Европейския съюз. Ще има повече възможности, отколкото в случая с Норвегия и Канада. Въздействието може да се изрази в различна форма. Виждате, че се тиражират какви ли не варианти а, в пресата. Обединеното красо може да реши въобще да не излиза от Европейския съюз, което е по-скоро невероятно. Другата възможност е да стане член на Европейското економическо пространство, както Норвегия. Може да има и двустранни споразумения, сходни на това с Швейцария. Може да е под формата на споразумение за свободна търговия, както с Канада. Може и да излезе без да има никакво споразумение. Това са вероятностите и разбира се, въздействието им ще, им, въздействието им ще е различно. Какво ще е въздействието, ако е а, член на ЕИП, Обединеното красо, както е Норвегия? Въздействието няма да е толкова голямо. Другите сценарии ще доведат до известни различия, свързани в политиките и законодателствата. Ще ви дам някои примери, като тези с роуминга и преноса на лични данни. Но има и много друго примери, но тези са най-така значимите. Политиката на научните изследвания също ще бъде засегната. Координацията се извършва посредством Хоризонт 2020. Хоризонт е отворен не, само за членки на ЕС, но и членки на ЕИП, както да речем Норвегия участва. Отворена е програмата и за Швейцария под формата на двустранно споразумение е, има и участие на страна, с която има споразумение за свободна търговия, но не е част от ЕИП. И има е, и асоциирани държави, които участват в е, Хоризонт 2020 и те са под същите привилегии, както и на държавите членки. Както казах, единия пример е свързан с роуминга, другия с преноса на лични данни. Британското правителство посочи, че а, спогобите свързани с роуминга няма да бъдат променени, ще си останат същите. Дали ще е така? Трудно е да се каже. А, Обединеното кралство може да контролира местните спогодби, но не може да контролира ам, договореностите между операторите на Едро. И те не могат да контролират а, тези договори, когато те са между оператори в различни държави членки. Какво ще стане, ако разходите надвишат е, самата цена на дребно? Ще се стигне до ситуация, е, може би, в която няма да може да се упражнява контрол. Водафон, да речем, е голяма компания може да интернализира разходите си, но други няма да могат операторите на другите 27 държави членки ще имат, ще са в по-изгодна позиция за договаряне, отколкото операторите в Обединеното кралство. Ще има по-малко проблеми, свързани с ромика за държавите член в Европейския съюз, отколкото а, е, за Обединеното кралство. Операторите в държави, мобилните оператори в Европейския съюз ще имат възможност да договарят цени, които са по-низки от тези, които могат да бъдат договорени от операторите в Обединеното кралство. Относно трансфера на данните, и има регламент, общ регламент за защита на личните данни. Личните данни могат да бъдат прехвърляни между държавите членки и а, членките на ЕИП. Трети страни подлежат на други разпоредби извън тези на регламента. Има споразумение с, за сигурност с Съединените щати, което е подписано през 2015 година. Това изисква създаването на щит защита на личните данни. Ефективността обаче на тази спогодба може да се тества с известен риск. Разбира се. Същото може да се случи евентуално, а, когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз. Може се да създадат подобни обстоятелства. Да речем, че е, разпоредите за сигурността в Обединеното кралство няма да отговарят на тези в Европейския съюз. А на следващо място загубата на достъп до регулаторния опит на Обединеното кралство, а той играе голяма роля при изграждането на рамката за електронните комуникации. Обединеното кралство участва в БЕРЕК и ЕРСПГ, където става дума за радиоспектъра. Берек има възможност да приканва други нации, които да имат статут на наблюдатели. Такъв е случая с Швейцария. Диалогът би бил възможен дори и ако ам, законодателствата започват да се различават в а, бъдеще. На следващо място Обединеното кралство а, играе важна роля в, а, по отношение на научно-изследователската и развойна дейност ще се усети по някакъв начин и загуба в координацията след излизането на Обединеното кралство. Е, по Хоризонт 2020, както казах, има асоциирани държави, които участват. Може Обединеното кралство да участва под такава форма и може да се запазят връзките между Венето красо и останалите държави от Европейския съюз. И в обобщение, формата, която ще приеме Брекзит, ще повлияе до голяма степен върху развитията в бъдеще. Ако Брекзит, ако Обединеното кралство стане ЕИП е, членка, малко ще се промени. При другите сценарии ще има прекъсване на някои от връзките в е, някои специфични области. Благодаря ви. Много неща могат да бъдат обсъдени. Вие прекрасно се вписахте в времето си. Нямате проблем в това отношение. Преминаваме към втория оратор, господин Бас Котеринг. Той ще се спре на по-нататъчните въздействия на Брекзит в областта на политиката на ИКТ и законодателството. Той работи в ТИЕНО. Това е втората по големина организация в областта на научните изследвания. Моля, имате думата. This is better. Thank you very much for um, allowing us to... Uh, благодаря. Благодаря ви, че ни поканихте да, да кажем няколко думи по много важна тема, разбира се. Е, от мен се очаква да развият до някъде темата за позицията на Великобритания в цифровото новаторство и потенциалните последици от британския изход върху всичко това. Така, значи, първия екран, моля. Ей, тук е, ви давам кратък план на, на изложението си. Е, ще започна с е, един кратък преглед на позициите на Великобритания в цифровата област. След това ще разгледам три конкретни двигателя или движещи фактора, екосистемата на стартиращите предприятия, научно следователския развой на дейност в информационните и съобщителните технологии в Великобритания в сравнение с това, което става в Европа, електронна търговия и платформи. Е, и ще видим накрая някои от, последиците, е, е, в това число разпределена обща памет. Тук по-нататък няма какво да се коментира. Ако прочетете какво е казано на екрана, Лондон е в световен мащаб е вече третото технологично средище. След Силициевата долина и Нью Йорк, в Европа водещ център, далеч пред редица други, в сравнение с Берлин, Амстердам, Париж, но що се отнася до, до финансови възможности и достъп до пазарите, Лондон е далеч напред. Така че като глобален играч. Лондон е несъмнен в своите позиции. Също така Лондон се характеризира с един много добре развит творчески и финансово-технологичен сектор. Има, има тясна връзка между тези неща. И най-сетне, вероятно най-важното е, че Лондон е врата за останалата част от Европа към, Великобрита... към Съединените щати. Езиковата общност, до някъде културните връзки, финансовите общности контактуват много активно помежду си от двете страни на океана. Сега тук, вероятно е твърде подробна тази таблица, но някои неща можем да коментираме. Ще един предълъг списък. Започваме с силициевата долина, която е пред всички останали, както казах, технологични новаторски центрове по света. Нью Йорк е, е, се нарежда на, на второ място близо до Силицевата долина и на трето място е Лондон. Е специално за стартиращи, разрастващи се предприятия, едно изключително подходящо място, средище и виждате достъпът до пазара. Това е петата колона. Класацията на Лондон е, е, е доста добра. Е, в сравнение с други градове в Европа, е, единственото, по което тези останали средища в Европа водят е, пред Лондон е достъпът до талантливи, е, е, можещи, знаещи е, хора. Те фактически доставят, те са доставчик на човешки ресурс за Лондон, което ще се промени след британския изток, изход и това трябва да се има предвид. Още нещо, което следва да добавим към казаното от преждеговорившия за различните форми на евентуалния британски изход. Лондон се характеризира също така с най-висок темп на растеж. Стокхолм, мисля, се намира на, на подобно място. Не виждам Телавив, но е, Телавив е извън Европейския съюз. Виждате, най-бързо относително се разрастват средища извън Европейския съюз като Лондон е изключение. Е, Париж, е, виждате, около нулата. Е, това е втората колона. В сравнение с това Лондон е 3 пункта с възходяща тенденция. По-нататък разходите, които реално се правят в тези области. Изкуствен разум, роботика, компютърни, компютъри с висока производителност. Е, ако вземем изкуствения разум, е, Великобритания има традиции в това отношение, института Тюринг, е, по-нататък е DeepMind, една от, една от фирмите, които в последствие бяха изкупени от Google, е британска и тя, и тя води в, в тази област. След това от гледна точка на хардуера, микропроцесори, интегрални схеми. Лондон има потенциал в това отношение – в Economist е, наскоро е, се е, появиха оценки, че някои от стартиращите предприятия имат капитализация по оценка вече на 100 милиона и повече. И, и значи Европа, останалата част от Европа вече поизостава в това отношение, ако бъде лишена от достъпа до Великобритания, ще изостане още повече. Друг е вече въпроса за, за достъпа до, до големите, Microsoft, Google, Facebook и така нататък. Е, те е, инвестират значителни средства в стратегически области на цифровизацията и най вече в изкуствения разум. Е, и колкото по, по, по и, и фактически Великобритания стои най-близо до тези водещи, до тези световни лидери, които, които споменах. Е, има изследователски, е, е, учебни центрове в Великобритания, които контактуват много активно с големите пет. Просто за, за, за представа, и тези пет големи е, дружества е, харчат е, близо колкото е бюджета на Хоризонт годишно 70 милиарда миналата година, е, макар и бюджетът на Хоризонт да е нараснал междувременно с 20 милиарда, е, вече са го застигнали тази година, опасявам се, и темповете на растеж са невероятни. Е, така че, колкото по-близо можем да бъдем до тези пет големи интернетски дружества, толкова по-добре. И връзката се осъществява по-настоящем от е, Обединеното кралство. Значи по всички тези параметри е, е, активност на изследователска и развойна дейност и финансово обезпечаване е добре да имаме достъп до Великобритания. И накрая електронна търговия и платформи. Е, в Великобритания има най-голям относителен дял на покупко-продажбите в интернет. Е, в световен мащаб е, в Великобритания пазарът води пред американския. И ако САЩ и азиатските платформи желаят да се установят в Европа, да, да проникнат на европейския пазар, обикновено го правят през Великобритания. Наскоро, например, е, Амазон се опитва да, да се установи в Европа по електронен път и експериментира, прави първите си стъпки в Обединеното кралство. И ако обвържим всичко това, е, няколко извода можем да направим. Е, Европейския съюз в резултат от британския изход ще загуби значителен достъп до много динамично развиващ се отрасъл на, на стартиращи, на рискови предприятия, на финансови източници за стартиращи е, цифрови е, разработки е, в сравнение с другите държави членки, поне в Великобритания достъпът е значителен. Част от по-нататък, част от новаторството може да бъде засегнато от нормативната уредба в Европейския съюз, като например по линия на регламента за защитата на личните данни. В Великобритания нещата може да, да, да, да стоят по-леко, подходът да е по-гъвкав така че Великобритания ще стане относително по-привлекателна като място за установяване, като е, притегателен център за капитали. Е, по-нататък споменахме тук е, риска за по-нататъчно изоставане на Европа в изследователската и развойната дейност. Що се отнася особено до изкуствения разум. И накрая да, да помислим какво можем да направим? Ще се нуждаем от изключително силен тласък, стимул, за да компенсираме част от последиците от британския изток, като укрепим сега съществуващата система, като, като разширим достъпа, като увеличим финансирането. Е, в момента са установени много силни партньорски взаимоотношения с Великобритания в областта на, на научните изследвания и развойната дейност. И, и загубата трябва да се компенсира по някакъв начин. Благодаря. Да, определено много храна за размисъл е, ни дадохте някои неща, за които вероятно не сме се изсещали до сега, е, що се отнася до позицията на континентална Европа по отношение на Великобритания. Да видим сега третият ни докладчик, Домагош Юревич, ако не греша произношението на името ви. В продължение на 5 години е заместник председател на съвета на харватския регулаторен орган в областта на мрежовите технологии. Благодаря, господин председател. Колеги, какви ще бъдат последици от британския изход за 27-те. И така. Вие ме представихте. Нека да допълня, че аз работих по регламента за политиките в Европейския съюз. Работил съм в регулаторния орган в областта на телекомуникациите в Харватия. Работил съм и в ОРС. В своята презентация аз ще се опитам да засегна ролята на различните водещи актьори в сектора на ИКТ. Аз смятам, че ОРС е много важна за регулацията и хармонизацията на законодателството в Европейския съюз. А освен това много са важни подготвителните е, органи в е, Европейския съвет е, и КОКОМ, Комитета за комуникации. Всички тези институции са от съществено значение – в тях участват много държави членки, почти всички. И е много важно да се чуе ясно какво ще загубим, когато Великобритания излезе от Съюза. Всички трябва да го разберат. Участието на Великобритания в ролята на държава членка може да бъде разгледано в три области. В рамките на сътрудничеството между европейските регулаторни органи, що се отнася до разпространението на най-добри практики, в някои институции то се прави ежедневно, в други се прави на стратегическо ниво. Великобритания и другите държави членки са силно засегнати е, в рамките на общото си сътрудничество в тези три области, които видяхте преди малко. ОРС, в частност, много е важно сътрудничеството с националните регулаторни органи. Всъщност, когато Великобритания се присъедини, тя даде нещо много ценно на ОРС с оглед на ежедневната му работа. Тя играе роля и в работните групи на ОРС и то всеки ден. Спомага за изготвянето на документи. Освен това, много допринесе за качеството на документите, които бяха изготвени в миналото, що се отнася до съвета на Европейския съюз и така наречената обичайна законодателна процедура, представителите на държавите членки участват в рамките на това сътрудничество. Много е важно да се осланяме на добрия опит на държавите членки – когато обсъждаме предложеното законодателство. Съвета на Европейския съюз е със законодател, знаете, и той много зависи от опита, с който разполагат държавите членки. Великобритания дава много, рамките на съвета. Що се отнася до Комитета за комуникации, там има сътрудничество между представители на държавите членки и това сътрудничество също е с високо качество. Господин Маркас говори за сценариите – свързани с напускането на Съюза от страна Великобритания. Ето ги сега евентуалните въздействия според различните сценарии върху трите форми на сътрудничество, за които аз говорих. Зелената чавка означава, че положението ще остане такова каквото е, а червеното кръще означава, че тази форма на сътрудничество ще изчезне. По отношение на ОРС, всичко ще остане при един сценарий на участие на Великобритания в ЕИП. Можем да вземем предвид Норвегия, Лихтенштайн и Исландия. Те участват в дейността на ОРС. Някои колеги даже ръководят работни групи в които участват държави членки. Що се отнася до взимането на решение, Великобритания няма да може да гласува, естествено. В рамките на съвета на Европейския съюз почти всичко ще се промени обаче, тъй като Великобритания няма да бъде държава членка. Ще се загуби възможността за подпомагане, за участие. По отношение на комитета няма да участва Великобритания в процеса на взимане на решения. Другите форми на сътрудничество ще се запазят. Когато вземем преди сценария на двустранното споразумение, положението в ОРС ще остане същото, както при предишния сценарий. Швейцария може да бъде взета като пример тук. В съвета на Европейския съюз всичко като сътрудничество ще изчезне, ако имаме сценарии на основата на споразумение за свободна търговия, всички форми на сътрудничество просто ще изчезнат. Великобритания няма да може да участва по никакъв начин. В заключение, тук представяме едно обобщение на въздействието на Брексит. Всъщност, въздействието на Брексит ще зависи от споразумението, което ще бъде сключено между Великобритания и останалите държави членки. Вероятно ще може да има сътрудничество между регулаторния орган на Великобритания и другите европейски регулаторни органи, тъй като много често регулаторните органи в Европейския съюз сътрудничат с такива органи в трети страни. Тук няма да има голямо въздействие. Що се отнася до официалната работа и участие от страна на Великобритания в ОРС, както и въздействието и върху качеството на извършената работа, ще има минуси, естествено. Тъй като едно евентуално споразумение за асоцииране, естествено, отслабва позицията на съответната трета страна. Що се отнася до въздействието върху качеството на законодателната процедура, какъвто и да е сценария, ползата от Великобритания ще се загуби или ще бъде сериозно намалена, тъй като Великобритания няма да е държава членка. Що се отнася до въздействието върху работата в Комитета по комуникация или КОКОМ, в рамките на първия сценарий Великобритания би била наблюдател, в рамките на всички други сценарии обаче приноса на Великобритания ще изчезне. И накрая, но не на последно място по значение, е, сериозно въздействие ще има върху процеса на хармонизация в рамките на политиката на електронни комуникации и регулацията в тази област. Тук искам да спомена роуминга, регламента за мрежовата неутралност и осъществяването на цифровия единен пазар. Нека да не забравим, че през последните години Европа много се постара да внесе хармонизация в рамките на този отрасъл и да подпомогне крайния потребител. Днес сме изправени пред риска някои съществени придобивки да бъдат променени. Можем да направим едно сравнение с економиките на Западните Балкани. Европейския съюз иска да сътрудничи и да разшири възможностите за сътрудничество, но има проблем пред това желание и то е свързан с законодателната основа. Подобна е ситуацията с сътрудничеството с Великобритания в рамките на ИКТ. Ако законодателното законодателната основа много се промени, много ще зависи от самите оператори. И много ще зависи от това къде се намира съответния орган, дали в Европа или в Великобритания. Аз като цяло смятам, че излизането на Великобритания ще доведе до загуби за Европейския съюз. сътрудничеството ще пострада и не може да има пълно компенсиране от страна на останалите държави членки на излизането на Великобритания. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря, господин Юриевич, и вие говорихте в рамките на отреденото ви време. И сега последната презентация, тя ще бъде направена от професор Жерар Погорел, който ще се изкаже по темата въздействието на Брексит върху иновациите и разгръщането на мрежите от пето поколение в 27-те оставащи държави членки. Господин Погорев е професор по економика в Института Телеком Паритек, Франция и международен експерт по телекомуникации. Заповядайте. Um, uh, uh, uh, да, благодаря, господин председател. Както знаете, 5G, е, петото поколение, е един технологичен комплекс, е, обхващащ е, услуги, и се очаква да повлияе широко е, економическите отрасли по света и най-вече в Европа. Това е един от е, е, основните елементи на, на общата економическа и индустриална политика в Европейския съюз. И следователно въздействието върху всичко това на британски изход е особено значимо макар и технологията да не признава териториални граници, в Европа все пак се налага териториалното разделение между 27-те и а, тук а, това може да не влияе, може да влияе положително, може да влияе отрицателно и не е ясно. Това са вариантите на отчитане на, на географията, на, на е, географските граници. Както казах, 5G е, е, е едно съчетание от технологични решения, услуги, стопански субекти, териториално разположение, къде се намират средищата на, на знание, на, на производителните центрове. И какво означава всичко това за е, европейската економика като цяло. Що се отнася до е, стандартите, що се отнася до влиянието на британския изход, мисля тук промяна няма да има. Всяка страна е една от 200-те е, държавни администрации и търговски дружества, които работят по стандартизирането на 5G. Е, стандартизацията върви на различни равнища, на международно, на, на е, Световния съюз по далеко съобщение, Европейски съюз, Европейския стандартизационен институт и едно промишлено сдружение 3GPP, е, което наскоро публикува доста е, щателно разработени стандарти за 5G. Е, в тази област не се очаква особено въздействие, особени последици от изхода на Великобритания. Що се отнася до изследователска и развойна работа, картината е по-скоро смесена. Аз съвсем накратко се е, запознах с е, участниците е, в Хоризонт 2020, Хаш 2020 и отделих изследователските проекти, които имат за предмет 5G, кои участват от Великобритания. Имаме висши учебни заведения, водещи, Съри, Бристъл, е, University College London. И имаме BT, е, т.е. Е, British Telecom и BBC. Мобилни телефонни оператори като Vodafone и O2 и намиращи се в Великобритания научно-изследователски центрове. И това е много интересно тъй като много световни дружества най-вече съобразявайки с езиковата среда в Великобритания, са се установили там. Е, японски дружества като НЕК, Samsung корейски, е, Interdigital е друга една фирма е, със седалище в САЩ. И възниква въпросът. Сега, разбира се, British Telecom и BBC няма да се преместят на континента, британските университети ще си останат британски университети, но Водафон, например, главният мобилен оператор в Великобритания и Европа. Водафон закупува европейски оператори и очевидно ще премести центъра на тежестта си на континента. О2 О2 е част от телефоника обаче, които бяха испанците, и какъв ще бъде подхода на телефоника – дали ще прехвърли е, е, част от ресурсите си на континента. Що се отнася до изследователските центрове в Великобритания, много интересно. Какво ще стане? Какво ще кажат корейците, японците, американците? Ще останат ли в Великобритания или е, така, като подарък е, за останалите, за 27-те от Европейския съюз, ще се преместят на континент? по, по тези въпроси, разбира се, може да се спори, но след като духа е излязъл бутилката, отворена е котията на Пандора и прочие, ще станем свидетели на е, сериозно движение. Макар че, е, както казаха и колегите, е, могат да се установят различни режими и различни условия за британските изследователски центрове, е, дали по линия на Европейската е, общност за е, свободна търговия, дали с статут подобен на израелските изследователски центрове, швейцарските или нещо от този род. Що се отнася до промишлеността? Казах, че 5G 5G е, има сериозно отношение към различните производствени отрасли. Е, 5G, например, ще бъде в основата на значителния преход, за който много се говори по-настояще, в автомобилостроенето, в енергетиката, евентуално в здравеопазването. И както виждаме тук е, на този диапозитив, е, имената са световни. Е, те не са непременно свързани с Европейския съюз. В автомобилостроенето стандартизацията, разбира се, прехвърля граница на една или друга отделна страна, но доколкото в Европа те първо ще се изгражда инфраструктура, и нали, добре би било свързаните автомобили, интелигентните автомобили и прочие <laughs> да бъдат стандартизирани по такъв начин, че да могат да прехвърлят и Ламанша. Сега, е, вертикално интегрираните играчи, интересно е, че те боравят с е, снабдителски, е, транспортни и прочие вериги през граница. И това е материя, която не е изследвана достатъчно активно. Бихме могли да, да си представим, че в някои случаи тези вериги могат да бъдат повлияни в значителна степен. Обикновено, ако вземем завода на Нисан в Великобритания, за да се в Сандърланд, за да се изработи един автомобил в Сандърлен, резервните части пътуват 27 пъти през границата ли ще наречем, за сега няма все още такава граница, но между е, Великобритания и Европа. Тоест, логистичните варианти ни трябва да бъдат е, е, проучени, защото е изключително важно снабдителските вериги да се запазят и това да се сведе до знанието на преговарящите екипи за британския изход. Що се отнася до свързаността, е много интересно. Очакваме това ново поколение, петото. Да доведе до дълго очакваното възникване на европейски е, фирми с е, световно значение в, в е, цифровата област. Благодарение на 5G, създаването на нови търговски дружества, е, работата в мрежа ще бъде значително улеснена. Е, и, и колкото по-голям е пазара, колкото е, по-голям е резерва от знания, от данни, толкова по-добре. И съответно, колкото по-високи са преградите между 27-те и Великобритания, толкова по-зле и за едната и за другата страна. Сега може би ще позагубим до, до някъде е, в намеренията си Европейския съюз да стане лидер в областта на 5G, на, на, на, на петото поколение. В е, Великобритания, знаете, има е, сериозно разделение, сериозен спор между онези, които е, желаят да Великобритания си възвърне контрола върху собствената си политика от една страна и научно-изследователската и развойната е, общност, която желае да общува свободно е, в европейски и световен мащаб. Въпросът има своите технически измерения и в край на краищата се играе една игра и нашите политически дейци, в това число парламента, трябва да си дадат добра сметка – за възможните последици. Благодаря. Е, благодаря ви и благодаря е, ви, че също спазихте е, времевия регламент. Колеги, изслушахме някои много интересни доклади, много интересни неща за последиците от британския изход върху информационните съобщителни технологии в Европа. Желая ли някой да зададе въпрос или просто да се изкаже? Не виждам. Аз бих си позволил няколко думи е, от ирландска гледна точка. Знаете, е, процесът е, има и ще има огромно въздействие върху нас. Вие някой от вас споменаха и, и то е известно, че британски изход ще бъде с отрицателни последици и за едните и за другите т.е. никой няма да е печеливш от, от цялата тази е, работа е, и бихме ли казали кой би загубил повече. Е, да вземем таксите за мрежов преход, за така наречения роуминг. Знаете, Европейския парламент доста работи по тази материя. Кой ще изгуби повече? Ако Великобритания, например, тръгне по свой път, и, и не спази уредбата, която действа вече в Европейския съюз за ем, роуминга. Ам, още някои други интересни, според мен, неща връзка с спогодбите, които действат между Съюза и Норвегия, Канада и, и прочие. Къде, как се вписва този въпрос в е, проблематиката за Хоризонт 2020. Автоматично ли ще остане Великобритания да членува в Хоризонт 2020, позовайки се на прецедента на Израел, например, е, който също членува? И най-вече нещо, което определено ще излезе на, на преден политически план, е, въпрос повдигнат от господин Барние, избирателния подход. И е, всичко това е желателно само по себе си, е, така да се каже, в изолация. Тук избирателният подход би бил всъщност най-целесообразен и за ЕС, за 27-те, и за Великобритания. Обаче как се вписва такъв избирателен подход е, във въпроса за запазването на Съюза като такъв. След като нечленуващи в Съюза държави ще могат да получат изгода. А не. Ето това са, и това са някои неща, които привлякоха моето внимание. Като казвате, че Великобритания е порта, врата към САЩ за останалата част от Европа, може ли някакси да се замени тази врата? И как може Великобритания, Лондон най-вече, да запази ролята си все така на, на врата към САЩ за Европейския съюз, като не членува в Европейския съюз. Това е някакси е, едно дълбоко противоречие. И, и, а вие споменахте някои други градове, не, не така водещи е, в сравнение с Лондон по-настоящем, но защо не? Лондон, е, извинете, Берлин, Париж, е, Амстердам, е, Стокхолм, не биха ли могли те да изместят Лондон в тези му позиции? Да, Е, Великобритания има определено водещи позиции, ще ги запази ли пък от своя страна Великобритания, например, в областта на изкусения разум, извън Европейския съюз? Просто защото, видите ли, е Великобритания с е, водещи постижения, изследователски центрове и производители, не смятате ли, че нищо от това няма да пострада в резултат от британския изход? Ето на, някои въпроси за размисъл. Е, и още нещо. Е, споменахте тук, че всичко може да бъде загубено. Всичко ли? Едва ли? Едва ли всичко? И господин Юревич, мисля, каза така. Не съм сигурен, че всичко чак ще бъде загубено. И накрая на внимателно съм Погорел, е, вие казахте нещо особено важно. Дружествата транснационалните компании в Великобритания, които са в момента с е, е, седалища и прочие центрове, Водафон е, и другите, дали ще останат в Великобритания след изхода. Въпросът за английския език, в крайна краща, в Ирландия се говори английски, и в Малта се говори английски, по-голямата част от Европейския съюз въобще не е, чак, не е съвсем безсловесна на този език. Е, това са интересни въпроси. Не знам дали ще можете да отговорите на всички от тях, е, но аз съм сигурен, след като колегите е, имат време да помислят малко по казаното от вас, сигурен съм, ще настъпи една лавина от въпроси. Благодаря. Не каза съм първи, тъй като повечето въпроси бяха насочени към мен. По въпроса, кой ще загуби най-много, ако всички загубят? Всъщност, в почти всеки един аспект Великобритания ще загуби повече от останалите. Всъщност, всеки ще загуби по-малко, но ако погледнем процента на търговията, британската търговия насочена към Съюза и обратния случай, ще видим, че Великобритания ще загуби повече. Голяма част, значителна част от БВП на Великобритания идва от индустрията на финансовите услуги. Тези дружества са в Великобритания, защото от една страна имат достъп до САЩ, от друга страна имат право да работят и да търгуват с другите страни от Европейския съюз. Тези възможности обаче вероятно ще изчезнат. Ако погледнем финансовите услуги, много от институциите, базирани в Англия, създават сега филиали в Амстердам, Париж, Германия – така че загубите на Великобритания ще бъдат значими за цялата британска економика. По въпроса за таксите за роуминг. Бих казал, Великобритания също ще загуби повече. Защо? Защото има много британци, които пътуват в Испания, Италия, Гърция. Освен това, вероятността британските компании да запазят настоящите разпоредби, независимо от това, вероятността европейските компании по-скоро да, да запазят своите разпоредби, независимо от това какво ще направи Великобритания, е голяма. Що се отнася до Норвегия и Канада, Прав сте. Не трябва да има автоматично включване в Хоризонт 2020. Всъщност, не е съвсем ясно. Чрез законодателството за ЕИП тези държави имат право да участват в Хоризонт 2020. Ако има само търговско споразумение или ако няма никакво споразумение, ще има напълно дискреционни права за двете страни. Права на, на решаване, как да уредят отношенията между себе си. Струва ми се, че тук трябва да се вземе едно решение, защото когато говорим за отношения с трети страни най-важният въпрос е тези отношения дали ще бъдат основани на сътрудничество или на конкуренция. Що се отнася до Великобритания, вероятно ще имаме стремеж към сътрудничество, но по отношение на Хоризонт 2020 вероятно няма да има такъв стремеж. Всъщност Великобритания ще се опита да се установи не като сътрудник на Европейския съюз, а като един малко по-низко тарифен конкурент на Европейския съюз. Така че по отношение на Хоризонт 2020 може да се помисли. По отношение на споразумението познато като щит на личните данни. Ако погледнете многонационалните компании, които имат седалища или представителства в Великобритания в Европейския съюз, мисля, че би трябвало да предвидим споразумение, което да прилича на това, което имаме по-настоящем за прехвърлянето на лични данни, защото иначе ще има големи загуби и за двете страни. Мисля, че е от интерес за оставащите 27 при почти всички сценарии да запазят нещо, което да прилича на разпоредбите на общия регламент за защита на данните. Мисля, че ще трябва да има нещо, което да прилича на щита на личните данни. Знаем за делото в съда, естествено. Всъщност, същита на личните данни е един доста слаб щит. Би трябвало да има разпоредби, които да се основават на добрата воля и на двете страни. Тъй като степента на ангажираност на американската администрация, меко казано, е неясно очертана. На следващо място другите държави членки, някой, който да замести Великобритания и Ирландия има солидни позиции с оглед на английски язик, който се говори там. Всъщност има много хора, които говорят английски в Холандия, Германия, в други държави много от тези хора говорят английски по-добре от мен. Така мога да приключа и да предам щафетата на колегите, тъй като и те имат отговори, вероятно, на тези немалко въпроси, които зададохте. Благодаря. Ще започна с сценария, при който всички губят и всичко изчезва. Въздействието върху 27-те. Аз говорих в моята презентация за участието на Великобритания – когато говорих за това, че всичко може да бъде загубено, аз говорих най-вече за регулаторния опит, който е натрупан в Великобритания. Всъщност, и двете страни имат опит и двете страни могат да загубят. Зависи от гледната точка. Когато се престановят контактите обаче, вече няма сътрудничество на ежедневно ниво, в ежедневната работа. Ако няма сътрудничество, няма пресечни точки. Това беше и една от основните идеи, е, когато говорих за това, че всичко може да бъде загубено. Не се опитвах по никакъв начин да ви внуша, че Европа може да е по-губеща. Що се отнася до роуминга, аз мисля, че онези, които ще загубят повече, са крайните потребители. Независимо дали са от Великобритания или от а, другите 27. Защото чрез регламента за роуминга, преди той да бъде а, прият и да влезе в сила, всичко се основаваше на пазарния принцип. В а, сектора на далеко съобщителните услуги всичко зависи от мащабите. Знаете, че Великобритания може да има различни договорки с големи страни, където също има много потребители и съответно има баланс по отношение на трафика и съответно да има съвсем други разпоредби с страни, които нямат такова а, голямо население. В моята страна, например, и, има много британски туристи и ако нямаме задължителни разпоредби, например в Харватия, а, ние няма да имаме стимул да предложим на британските туристи използване на далеко съобщителни услуги, както за нашите граждани. Същото може да въжи за мен, когато аз пътувам до Лондон. Много зависи от баланса, равновесието в рамките на трафика регулаторите ще могат да решат съответно или да намалят цените, или да вдигнат цените. Благодаря, господин председател. Изказва се следващия оратор. Всъщност Швейцария е в положение, в което може да изпадне Великобритания. Те участват в ОРС, участват в статистиката за роуминг, е, която публикува ОРС, но не е, участват в системата на роуминга и техните е, потребители плащат много за роуминг. Великобритания ще иска да избегне едно такова положение. Следващия оратор. Това е господин Котеринг. Няколко думи за така наречената врата. С един твърд Брексит ще е много трудно да имаме врата в лицето на Великобритания. По отношение на цифровия единен пазар не мога да си представя нещо подобно. Ако имаме обаче едно по-меко кацане, вероятно Великобритания ще остане много привлекателна за започващи своето съществуване компании. Много е важен въпрос с, с визите, естествено. В Европа има много таланти. Не трябва да губим набраната скорост. По отношение на мрежите от пето поколение, например, времето, сроковете са изключително важни. Ако не действаме своевременно, можем да загубим набраното темпо. Мисля, че компаниите ще намерят начин да работят с нас. Би било глупаво да не се намери подобен начин за сътрудничество, но времето е изключително важно. По отношение на изкуствения интелект положението е същото. Всъщност по-лесно ще е да се регулира научната и развойната дейност, тъй като това е от интереси и за Великобритания и за останалите в ЕС но за изкуствения интелект ще е по-трудно. Добре, казвате нещо оптимистично и сега заключителни слова за вас. Съвсем накратко. Когато разгледаме въпроса с петото поколение, говорим тук за самите мащаби, които са от значение. Колегите казаха, че ще има загуби дори да говорим само за 20% от населението на Европейския съюз и да говорим само за малка част от пазара на Европейския съюз, нещата ще изглеждат още по-зле за Обединеното кралство. Важен е обхватът обаче. Трябва да се вземе предвид и географския обхват – и географското поколение, э, географското положение. По какъв начин ще станем свидетели на преместване на седалища на някои предприятия от е, Обединеното кралство към континента. Не смятам обаче в отношение на 5G Великобритания има водеща роля, нито пък по отношение на оборудването или технологиите. Samsung и Apple са много силни в тази област. Трябва да се види точно кой сценарий ще се разиграе след излизането на Обединеното кралство. По време на преговорите трябва да се внимава и трябва да се види дали ще се позволи да се избира само това, което е най-доброто, най-подходящото. Европейския съюз не иска да допуска такъв подход за Обединеното кралство. Всичко е в ръцете на посветени преговарящи. Те ще трябва да постигнат някакво споразумение и да разрешат тази дилема, която съществува за нас тук в Европейския съюз. Относно Галилей, знам, че комисията проучва случая с Галилей, то много обстойно. Тази система е много важна и решенията няма да са лесни. Де Обединеното кралство внася 12 милиарда евро а, по тази програма. Изследователските центрове освояват 40 милиарда евро. Лулу, голямата сателитна система също е много ефективна. Ако изгубим Дънто кралство в Галилей, може да има и политически причини, разбира се, които да играят роля, свързани с отбраната. така или иначе, дилемите са много и трябва да бъдат постигнати договорености. Благодаря на нашите експерти. Благодаря им за тяхното представяне. Темите са много актуални. Да се ориентираме в каква посока могат да се отправят нещата. Трябва да бъдат взети правилните решения и смятам, че колегите ни от парламента ще се радват да вземат прави това, което казахте в по-нататъчната си работа. Много благодарим на всички вас за това, че участвахте в нашия семинар. Вие работите по много сложни теми, които не са така лесни за разбиране, но вие не ги представите по разбираем начин. Всичко опира до уменията за общуване. По точка разни няма нищо. На 9 юли ще се срещнем отново от 3 до 6 и половини. На 10 юли от 10 нататък до 12 и половина. След това се добява до 2 и половина до 6 и половина. Закривам заседанието. Благодаря ви.